събраните материали ще вземем в скоро време нужното решение. Благодаря ви. Приключваме разискванията по този въпрос. И продължаваме с доклада на Малкъм Харбър плавателни съдове за отдих и плавателни съдове за индивидуално ползване. Давам думата на господин Харбър за 4 минути. Господин председател, много ви благодаря за това, че ме каните да представя важния доклад. Благодаря и на членовете на моята комисия. Ние работихме по това предложение. Тук са и докладчиците в сянка конкретно Андре Шваба, който имаше много важна роля, тъй като неговия избирателен район всъщност е езерото Констанца, където имаме много плавателни съдове за отдих. Защо ни е необходимо хармонизирано регулиране при тези продукти? Струва ми се, че не бива да забравяме колко е важно производството на плавателните съдове за отдих. Най-вече защото това са малки и средни предприятия. Става дума за огромен брой по-малки компании и естествено за разкриване на работни места – да не говорим, че това помага и на пристанищата, където се ползват съдовете. И в рамките на единия пазар ние търсим начини за добавяне на стойност. Този единен пазар е изключително важен за производителите. Предложението всъщност има дълга предистория още от 1994 година, след това беше актуализиран от 2003 година. Нашата задача беше да направим следващата актуализация и да решим въпроса с все още съществуващата разпокъсаност на този вид пазар. Необходимо беше да се помисли и за околната среда, както и някои проблеми на безопасността. Това е всъщност доста мащабна тема. Тук европейската индустрия на корабособствениците също се включи с предложения. Те ми обясниха, че новите задължения са свързани с, екологични пози и по-добра безопасност защото производителите ще трябва да направят съответните корекции, за да се приспособят. Понякога, като чили, е, забравяме, колеги, че наистина чрез едни, на пръв поглед, не особено важни решения, ние всъщност създаваме истинското економическо европейско пространство. Това са решения важни и за бизнеса, и за потребителите. Какво казвам в доклада си? Обръщам внимание на двигателите. Тяхното производство е много важно в Европейския съюз. Надявам се, че комисията освен това ще търси съответствие с регулирането в САЩ, защото говорим за една глобална индустрия. Трябва да се помисли и за промените при класифицирането на плавателните съдове. Искам да благодаря на комисията за това, че прие предложение, което не излиза всъщност от нея. Предложение, което представихме на съвета и след това членовете на съвета бяха убедени от собствените си парламенти – Виждате, че това беше един добър резултат. Има и други промени, те са свързани с някои от подробностите на предложението, но на тях ще се спра при отговора си. Много ви благодаря за подкрепата. Това беше единодушна подкрепа в моята комисия. Надявам се да има подкрепа и в пленарна зала при гласуването утре. Много ви благодаря, господин Харбър. Сега ще чуем комисаря Таяни. парламентари, насилто волю ринграциаре. Благодаря, господин председател. Е, искам да благодаря най-вече на докладчик господин Харбър. Е, вие успяхте да излезете с едно мнение е, по текста на директивата. Ние се концентрирахме на първо място върху емисиите, пределните стоености за емисиите и да напаснем директивата към новата правна рамка, за да може да има хармонизирани условия за властите. ще има втора фаза за новите е, прагове на емисиите. Е, Става дума за тези 34% въглер, въглеводороди и въглеродни оксиди. Едната от целите ни е да предпазим околната среда, от друг, другата ни цел е да се подобри конкурентоспособността на европейските плавателни съдове. Важен е сектор. 37 000 предприятия работят и осигуряват работа на 230 000 000 е, души. 97 е, от е, въпросните предприятия са малки и средни. В Европа 48 000 граждани използват а, а, плавателни съдове за отдих, така че се вижда, че трябва да а, а, предвидим предпазливи разпоредби. Консултирахме се с Съединените щати и доближихме нашите пределни стоености към тези на Съединените щати. Предвидихме преходни разпоредби, за да може малките и средни предприятия да се адаптират към новите норми норми за емисии. Документът, с който разполагаме, е чудесен пример за това как могат да се обединят интересите на околната среда, политиката и а, индустрията за целите на по-добрата конкурентоспособност. Що се отнася до основните категории, казахме, че трябва да запазим настоящата ситуация – Това се отнася както до оборудването на лодките, на плавателните съдове. Поставили сме си за цел да продължим консултациите. Освен това, а, казахме, че при, следващата, при следващия преглед трябва да продължим работата Парламентът прие нашето предложение да бъдат запазени настоящите пределни е, стойности по отношение на емисиите. Що се отнася до шумовото натоварване, нещата са по-различни. Предвиждат се отделни мерки за всичките седем региона. Това в член пети е записано, че през следващата актуализация на директивата ще бъдат предвидени и норми за вредните вещества в отработеното гориво. Отворено сме към предложения и ще правим предложения в полза на околната среда, растежа и защитата на малките и средни предприятия. Благодаря. Сега давам думата на господин Татарела, но не го виждам в залата. Господин Шваб е следващия оратор господин комисар, господин заместник председател, скъпи колеги. Искам първо да благодаря на председателя на нашата комисия, господин Харбър, за чудесната работа по темата за плавателни съдове за отдих и за индивидуално използване. парламента далеч от очите на обществеността извърши работата по това досие и постигна отличен резултат. А, господин Харбър вече каза, а, че подкрепихме отличното предложение на комисията, защото това е предложение в полза на единния пазар. Успяхме да постигнем такава хармонизация, че е, в крайна сметка и потребителите, и производителите да получат добавена стоеност. На второ място обаче успяхме е, оценката на въздействието, което възложихме, да има практически е, последици. Е, важно е да се намерят добри учени, които да извършат тази е, оценка и с помощта на тази оценка да убедим е, политиците в правотата на едно или друго решение. Скъпи колеги, аз смятам, че предложението и оценката на въздействието показва, че с това техническо досие можем да, да дадем допълнителни ползи за европейските граждани. Аз като юрист смятам, че единодушният консенсус, който постигнахме в комисията, предлага сигурност по отношение на това, че директивата за плавателните съдове за отдих и индивидуално ползване се движи в рамка рамката на Лисабонския договор а, и отразява а, правната рамка на Европейския съюз. Подобен беше случай в директивата за пиротехниката и се надявам утре да получим мнозинство за доклада. Господин Репо има думата. Господин председател, беше чест и удоволствие за мен да бъда докладчик в сянка за групата на социалистите и демократите по доклада за плавателните съдове за отих и плавателните съдове за индивидуално ползване. Искам да благодаря на господин Харбър за доброто сътрудничество под негово ръководство. Изготвихме един отличен доклад, който ще подобри защитата на потребителите и устойчивото развитие. Подобрява се безопасността в много отношения, например проследяемостта на плавателните съдове, предотвратяване на инциденти, когато има преобръщане на плавателни съдове. Също подобряване сигурността на електронните и газови устройства. Това е добре за околната среда, че се насърчава използването на биогорива. Радвам се, че тази реформа подкрепя и предприемачите в сектора на производство на тези плавателни съдове и допринася за устойчиво развитие в Европа. Господин Мандерс за минута и 30. Благодаря ви, господин председател. Ще бъда кратък. Първо най-сърдечно ще благодаря на Макъл Харбър. Наистина работихме в тясно сътрудничество. Комисията подкрепи този доклад. Мисля, че наистина работата е свършена добре. Случвало се е нашите предложения да не се приемат от комисията, но в този случай за щастие виждаме обратното. Важна е безопасността за потребителите, важно е опазването на околната среда при тези плавателни съдове. И в това отношение и Малкъм и комисията разгледаха възможността за европейско разрешително. Тъй като е важно не само плавателното средство, но и този, който го управлява. Иначе, пак ще кажа, работата е свършена много добре и отговаря на законодателството за вътрешния пазар. Благодаря ви и госпожа Демарчуни една минута. Да, Комисарията Я. Благодаря, господин председател, господин комисар Таяни, уважаеми колеги, поздравления за председателя на комисията, господин Харбър. Този доклад е много важен за моята страна Италия той е много важен и заради това, защото предлагаме сигурност за хората, които използват плавателни съдове за отдих. би трябвало да бъде задължително на европейско равнище, господин комисар, да не бъде разрешено използването на такива плавателни съдове на разстояние 100 метра от е, брега. Госпожа Ханцлик. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа, поздравявам докладчика за чудесната работа, която е свършил и за постигнатия компромис. Е, няколко милиона плавателни съдове се използват в Европа за е, спортни е, цели и те трябва да бъдат пускани на пазара при спазване на най-строги най- строги актуални норми за сигурността. А, мисля, че тук се прилагат най-напредничави критерии а, по отношение на шума и отработените газове. Директивата а, засяга голям брой плавателни съдове, не само моторни лодки, плъткоходни ядки, извинявайте, яхти, а, но и малки надуваеми лодки с извънбордов двигател. Те трябва да отговарят на всички стандарти за сигурност, когато биват пускани на пазара. Това е от особено голяма важност за потребителите. Трябва да се почетае, че приплавателните съдове за отдих, е, е за тяхното производство работят 37 000 предприятия, голяма част от които малки и средни. Над 270 000 са заетите в този сектор. предприятията и работниците в сектор ще се ползват от предимствата, които предлага директивата. Поздравявам а, докладчика за това, че комисията успя да прецизира много дефиниции и успя да свържи много техническа работа. Малкъм, още веднъж поздравления, желая ти много успех. Благодаря. Следващия оратор, господин Мирски. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика господин Харбор е, за много важната работа, която е свършил. Можем да кажем, че е, настоящия доклад е много важен, за да се систематизира ситуацията на производителите. Искам да насоча вашето внимание към това, че са необходими стандарти, които не позволяват е, е, на големите производители да станат монополисти. Малките производители също трябва да имат шанс да произвеждат плавателни съдове за отдих и индивидуално ползване. Надявам се настоящото предложение да даде ясен сигнал господи, госпожа Галпелч. Благодаря, господин председател. Искам е, да поздравя председателя на комисията Имко той заслужава нашите благодарности, тъй като а, неговия доклад е ценен. Господин Харбор много старателно свърши своята работа, навлезе във всички необходими подробности, изясни много технически детайли, реши много а, проблеми. Искам да а, привлека вашето внимание към три теми. Първо, хармонизирането на пределните стоености беше изключително а, необходимо, а, тъй като технологиите са се развили. Новите норми ще помогнат на всички нас, особено ако тези норми е, са глобални емисионните стойности е, по отношение на шума и скоростта, които са предвидени, също са важни. Втората тема, по която искам да говоря, е свързана с предпазната е, клауза. Е, вече имаме правен, е, правно основание да извеждаме от употреба от тези плавателни съдове, които застрашават човешкия живот и човешкото здраве. Смятам, е, че е изключително важно новите процедури за оценка да заработят колкото може по-бързо, още повече, че е, повечето клиенти купуват такъв вид плавателни съдове от трети страни, тъй като нашите норми не даваха надежна защита. Трябва да бъдем много внимателни, защото темата засяга много хора. Давам думата на господин Коферати за една минута. Благодаря, господин председател. Господин комисар, темата, която обсъждаме е проект за регламент за моторните плавателни средства. Моторните плавателни съдове. Комисията се е спряла на някои от важните аспекти. Смятам, че текстът трябва да бъде допълнен и с други е, модели типове плавателни съдове, за да е, обхванем всички плавателни съдове. Дори и когато става дума за съвсем малка е, или дребна категория плавателни съдове, трябва да си даваме сметка, че е, това е важно не само за потребителите, но и за е, конкурентноспособността на основния сектор, както и на свързаните с него. Много важно е не само да приемем текста, но и да продължим да работим по двата аспекта безопасност и околна среда. Това ще осигури способност. Благодаря ви. А сега започваме с процедурата на спонтанни изказвания. Господин Пашка има думата. Учили може би истин проблемом преформуло... Господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Различните спортни плавателни съдове се различават по параметрите на безопасност и останалите си параметри. За това е много добре, че ние започваме с работа по подготовката на директивата. Директивата се отнася до всички малки плавателни съдове, но обхваща и другите размери на плавателните съдове до най-големите яхти. Безопасността на двигателите, на електроинсталациите, безопасността на е, горивата, е, намаляването на вредните емисии е, са изключително важни аспекти. Новият подход, сигурен съм в това, ще доведе до подобрение в този сектор. А сега давам думата на господин комисаря за заключителни думи. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички депутати, които допринесоха за постигането на такъв важен резултат за защита на околната среда, но и за една съвременна конкурентоспособна промишлена политика. Съгласен съм с господин Коферати, че сигнала, който подаваме е, е промишлена политика, насочена към растеж. Изслушах много внимателно интересните предложения, направени от господин Мандерс и от госпожа Мартин. И това са интересни, солидни идеи, които следва да бъдат разгледани от гледна точка на европейския лиценз. Нашия генерален директор вече поиска а, да се оцени уместността на подобни предложения, но все още нямаме одобрена правна а, рамка в сферата на вътрешния пазар, за който отговарям, но може би можем да намерим правни основания в транспортния сектор, например за лиценз за пътнически товарни съдове. Насочил съм нашия генерален директор да се занимае с този въпрос и а, генералната дирекция подчинена на колегата ми господин Кала ще се занимае с въпроса. Въпросът ще бъде сходен, когато ще разгледаме морския кодекс и възможността и а, за работа по европейски кодекс. Аз ще ви информирам за информацията, която сме събрали. Сега по другите въпроси ние сме за целия блок. А, с оглед на бързото му приемане, но имаме някои проблеми във връзка с компетенциите на комисията, създадена по силата на директивата. Благодаря на господин Харвар, благодаря на всички депутати, които изпратиха положителен сигнал до част от нашите промишлени предприятия, които са изправени пред различни трудности. Подобни сигнали могат да насърчат промишления сектор и малките и средните предприятия в Европа за създаване на нови работни места и за а, надежда за младите хора. Благодаря, господин комисар. И сега искам да дам думата на докладчика господин Харбър. Благодаря, господин председател. Благодарен съм на всички колеги, които участваха в работата и чак ме поставиха в неудобно положение с своите хубави думи. Всички си в сянка напуснаха залата, тъй като очевидно става късно. Но благодаря на тях, на господин Мандерс, на господин Репо, както и на госпожа Рюле от групата на Зелените. Разгледахме редица аспекти и искам да кажа, че вече сме на етап е, практическо изпълнение. Проведахме трудни разговори по много от въпросите, свързани с вътрешния пазар в рамките на комитологията. Очаквам да чуя становището на комисията по компромисните предложения. Държим обаче парламентът да продължи да следи тенденциите. Ние нямаме конкретна роля в процедурата по изпълнение, но нещата, но не е хубаво да приемаме законодателство и след това да не се интересуваме от практическото изпълнение. За моята комисия и за комисията в следващия мандат този въпрос трябва да продължи да се следи. Включили сме разпоредби за преразглеждане, особено в области като подобряване на екологичните норми. Наблюдателните може би са разбрали, са видели, че Изминало много време между гласуването в комисията и е, гласуването в парламента. Това е така, защото специализираните групи в е, съвета не се срещат толкова често. Затова ние решихме, че без да чакаме второ четене, да представим всички документи за е, първо четене. Благодарен съм на Ирландското председателство и по-конкретно на Майкъл Коен, защото той помогна за постигането на споразумение. С това процедурата приключва и очаквам утре предложението да бъде прието с категорично мнозинство. Председателят благодаря. Дискусията приключи. Гласуването ще бъде утре в 11.30. Следващата точка в дневния ред е предложение за резолюция, технически изисквания, администрация.